Ladies and gentlemen, please take the seat. Дами и господа, моля да заемете местата си. Гласуване ни предстои по някои маловажни доклади. Съжалявам, че госпожа Ойтман Ройтен не чу всичко това. Uh, 14. 14 точка. Доклада за Черна гора. Чао Станък е докладчик. Имате ли нещо да кажете в началото? Благодаря. Вчера проведохме разисквания по темата. Господин председател, има широк консенсус сред основните политически групи в подкрепа на компромисните изменения. Зелените изразиха някои възражения, но има ме списък за гласуване, известна е позицията ни, така че предлагам да преминем към гласуването. Благодаря. Тогава преминаваме към гласуване. Първи параграф, осмо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Благодаря. Девето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Десето. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Единайсто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Дванайсто. Кой е за? Против? против, въздържали се, приема се. 13. За, против, въздържали се, отхвърля се. 14. За, против, въздържали се. Струваме се, че е отхвърлено, но нека да направим електронна проверка по изменение 14. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 41 за, 20 против. 16. Е? Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 17. За, против, въздържали се, приема се 18 за, против, въздържали се, отхвърля се 19 е оттеглено, изменение 20 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 21 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 22 за, против, въздържали се, електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Да, нямате късмет. Приема се. 23 in favor. 23-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 24-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27. Устно изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 28. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 29. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис първи. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 30 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Втори компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 42 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 46 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис трети. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 49-то изменение. Кой е за? против, въздържали се, при... отхвърля се, отхвърля се. 52. Кой е за, против, въздържали се. Електронна проверка по изменение 52. Много хора не вдигнаха ръка. Нека да проверим. 52 изменение. Прекратете гласуването. 52 изменение се приема. 38 за, 28 против. 53-то изменение. On 38 uh, to 28. Yeah. 53. 53-то изменение. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Петдесет и девето изменение в две части. Първа част. Кой е за? Първа част. Против. Въздържали се. Приема се втора част. За. Против въздържали се, приема се. Шестето 60 изменение с устно изменение на господин Вайгел. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 61 за? Против? Въздържали се? Струва ми се, че е отхвърлено. Електронна проверка. Електронна проверка по изменение 61. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 29 за, 35 против. 62 за, против, Приема се. 63 за. Против. Отхвърля се. 64 за. Против. Отхвърля се. 65 то за. Против. Приема се. 66 за. Против. Приема се. 67. За. Против. Приема се. 68. За. Против. Струваме се, че се приема със същото мнозинство. 69. За. Против. Отхвърля се. 70. За. Против против, отхвърля се. 71 за, против, отхвърля се. 72 за, отхвърля се. 73. 73 за, против, приема се. 74 за, против, приема се. 75 за, против, отхвърля се. 22 поправя се ораторът. Кой е за? Против. Rejected. Отхвърля се. Трето и четвърто изменение. Кой е за? Против. Отхвърля се. Пето за. Против. Отхвърля се. Шесто за. Против. Отхвърля се. Седмо за електронна проверка по изменение 6. Прекратете гласуването. Приема се. Вдигайте ясно ръка, моля ви. Седмо. За. Против. Електронна проверка по седмо изменение. The vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Извинете, приема се 40 гласа за, 26 против. Изглежда има тайно мнозинство в тази зала. So, Electronic vote on... Uh, Кой е за първо изменение? Против? Приема се. Окончателно гласуване. Поимено гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 60 гласа за, 2 против, 8 въздържали се. Поздравления за Чарлз! Сега преминаваме към Босна и Херцеговина с докладчик Дорис Пак. Ще ви помоля да бъдете много внимателни при гласуването и да следвате е, това, което съм е, предложила. Е, има две внесени изменения, които повече ще навредят, отколкото ще допринесат. Никога не съм си позволявал, казва председателя, да не следвам това, което е посочила като правилен път Дорис Пак. Компромис едно. За, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 23 в две части. Кой е за първа част? Кой е против? Приема се. Втора част. Кой е за? А, първа част ще направим проверка. Край на гласуването. Приема се 42 гласа за, 24 против. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към 24 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, отхвърля се. 28 за, против, приема се. 29 за, против, Отхвърля се. 30 за. Против. Отхвърля се. 31 за. Против. Приема се. Компромис 3 за. Против. Приема се. 33 за. Против. Въздържави се. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против. Приема се. Компромис 5 за. Против. Приема се. 44 за. Против. Отхвърля се. 45 за. Против. Отхвърля се. 46 за. Против. Приема се. 47 за. Против. Приема се 48 за. Против. Отхвърля се 49 за. Против. Приема се 50 за. Против. Приема се 51 за. Против. Приема се 52 за. Против. Приема се 53 за против, приема се. 54, първа част за, против. Ще гласуваме само по втора част. Първа част отпадна. Кой е за втора част? Против? Въздържали се? Приема се. 55 за. Против? Налага се проверка. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 29 за, 38 против, отхвърля се. 56 за, против, приема се. 57 за, против, отхвърля се. 58 за, против, Отхвърля се. 59 за. Против. Приема се. 60 за. Против. Приема се. 61 за. Против. Приема се. Компромис 6. За. Против. Приема се. Компромис 7 за. Против. Приема се. 69 за. Против. Приема се. Компромис 8. Искам да предложа устно изменение за 8 компромис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 ние постигнахме компромис и аз е, продължавам да го поддържам. В никакъв случай не бива да пресилваме нещата. Е, преди е, цунамито трябва да се подготвиш, така че да го предотвратиш, ако можеш. Благодаря. Компромис 8. Кой е за? Против. Приема се. 73 за против, приема се. 74 за, против, приема, отхвърля се. 75 за, против, приема се. 76 ще гласуваме в две части. Първа част, <clears throat> кой е за? А, <laughs> приветства, както виждате тук, многоточе е, сексуалното насилие. Да. Изрично а, се извинявам на всички за казаното от моя заместник, казва председателят. И така, кой гласува за първа част? Кой гласува против? Приема се. А след това, във втора част, съжаляваме вече. Да. А, кой е за втора част? Против? Не е ясно. Резултата не е ясен. Електронно гласуване по втората част. Край на гласуването. Отхвърля се. 77. Отново имаме две части. Кой е за първа част? Кой е против? Въздържали се, приема се. втора част <clears throat> в съкратен вид излиза в списъка за гласуване, като приветства е, мъченията, изтезанията. Ние в моята политическа група решихме, че няма да приемем тази втора част. Ще гласуваме против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Струва ми се, че трябва да направим електронна проверка. Най-вероятно е, че се прие. Моля, гласувайте. Kata. Das Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 80-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 81. За? против, приема се. 82 за, против, приема се. 83 за, против, отхвърля се. 84 за, против, приема се. А, отхвърля се. 85 за, против, Много е тънка разликата, затова ще ви помоля да гласуваме електронно 85-то изменение. Край на гласуването. 33 гласа за, 34 против, отхвърля се. 86 за, против, Приема се. 87 за. Против. Отхвърля се. 88 за. Против. Приема се. 89 за. Против. Приема се. 91 за. Против. Отхвърля се. 92 за. Против. Отхвърля се. Отхвърля се 92-ро изменение, да. 93 за. Против. Въздържали се, приема се. 95. С устно изменение. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 96 за, против, приема се. 97 за, против, приема се. 98 за, против, отхвърля се. 99 за, против, приема се. 100 за, Против. Отхвърля се. Проверка. Моля, гласувайте с електронни карти. По изменение 100. Абшемо е изгешлосен. Край на гласуването. 32 гласа за, 34 против, отхвърля се. Да, не съм се лъгал. 101 за, против, отхвърля се 102 за, против. Мисля, че трябва да направим проверка. Струва ми се, че се отхвърли, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 33 гласа за, 37 против, отхвърля се. 103 за. Против. Въздържали се. Приема се. 104 за. Против. Приема се. 105 за. Против. Приема се. 106 за. Против. Отхвърля се. 107 за. Против. Отхвърля се. 108 за. Против. Нужна е проверка. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 31 гласа за, 35 против. Отхвърля се. Компромис 9. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 111 за. Да, госпожа Бълскот. Моля. Имате думата. Искам да предложа устно изменение към последната част на това изменение, тъй като получих информация от Харватска, че последната част плановете за изграждане на моста в момента са прекратени future development of the Bosnian harbour of Neum and raise ecological concerns in both countries. So that's the new uh, version. Това е новият вариант. Ако госпожа Боскот може да даде парите на, държав... на държавата, е, сигурно те ще построят моста. Харватия няма е, необходимите средства и затова бе спряно строителството. Но е, моста на Харватия няма нищо общо с Босна и Херцеговина. Моля ви да оставим нещата на мястото си и да не объркваме работите. Председателят. Естествено, че можем да гласуваме по това устно внесено изменение. Сега ще гласуваме по 111 с устното изменение на госпожа Боскот. когато човек е внесъл някакво изменение, той има право и да го промени, да. Дорис е права председателят. Според мен, когато човек е внесъл сам собствено изменение, след това има възможност и да го коригира или да го допълни. Дорис Пак. Това е абсолютно нова точка, която се въвежда. Тя обвинява съседна държава за това, че е, тази съседна държава не строи моста. А моста не се строи поради липса на финансови средства. Като германка аз не мога да се съглася с това нещо. Докладът е за Босна и Херцеговина. Мостът в Харватия няма нищо общо с съдържанието на нашия доклад. Естествено, че моста обхваща и част от територията на Босна и Херцеговина, но ние не можем да обвиним Харватия за това, че няма пари и за това отказва да построи моста за момента. 111 тогава ще се гласува в този вид, както сме го записали. Госпожа Боскорт може да внесе основното изменение по-късно. Сега гласуваме за 111 в първоначалната му форма, допълва докладчикът. И така, кой е за? Кой е против? Проверка. Lächerlich. Край на гласуването. 33 гласа за, 35 против. Е, отхвърля се, няма да има маст. 112. Е, госпожа Луначек, господин председател, на мен всъщност не ми беше съвсем ясно. Смятах, че гласуваме по първоначалната версия. Да, точно така беше. Е, тогава всичко е наред. Сега 112 за, против, отхвърля се. Устно изменение 2 за, против, приема се. 4 за, против, приема се. Отхвърля се, извинете. 5 за, против, приема се. 6 за, против, Приема се. 7 за. Против. Отхвърля се. 8 за. Против. Отхвърля се. 9 с основното изменение. Кой е за? Кой е против? Приема се. 10 за. Против. Приема се. 11 за. Против. Приема се. 12 за. Против. Отхвърля се 13 в три части. По първа част за, против. Приема се. Втора част за. Против. Отхвърля се. Трета част за. Против. Приема се. 14 за, против, приема се 15 за, против, проверка по 15 изменение. Край на гласуването. 32 гласа за, 38 против, отхвърля се. 16 за, против, приема се. 17 за, против, приема се. 18 за, против, приема се. 1 за, против, приема се. 2 за, против, приема се. 3 за, против, приема се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване, моля. Приключваме с гласуването. Приема се 58 гласа за, 3 против, 9 въздържали се. Много, много сърдечно благодарим и поздравяваме Дори спак. Сърбия. Компромис едно. Господин председател. Искате да кажете нещо? Преди да започнем, искам да предложа една дребна промяна в измерение 153. вместо Македония да се каже бивша Югославска република Македония. Това е предложение на гръцките приятели. То е приемливо и искам да обясня своята позиция по отношение на две изменения 113 и 114. 113 третира влашкото малцинство 114 с българското малцинство. Формулировката не е приемлива аз ще изпратя писмо на сръбските власти и ще им обясня, че ние очакваме те да осигурят същото ниво и качество на защита на малцинството, което осигуряват в Войводина, в цяла Сърбия, в Персо Централна Сърбия, което ще даде възможност на властите да отстояват правата си и ще подобри положението на българското малцинство. Това ще бъде изпратено следващата седмица и ние се надяваме преди да получат дата за начало на преговорите, ситуацията в Сърбия да се промени корено. Така, сега сме наясно с вашата позиция. Нека да гласуваме. Компромис едно. Кой е за? Против? 153. Не, не, извинявайте, няма да откриваме дебат. Предлагаме устно изменение. Компромис едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Mm-hmm. 23-то изменение. За. Против. Отхвърля се. 25. За. Против. Отхвърля се. 26. За. Против. Приема се. Компромис номер 2. Кой е за? Микрофонът не е включен. Микрофонът не е включен. Така, 29 за. Против, въздържали се, приема се. 30. За. Против. Да проверим. Край на гласуването. Отвърля се 30 за, 34 против. Компромис 3. За, против, приема се. 40 се е оттеглено. Четвърти компромис. Благодаря. Искам да предложа устно изменение в края на четвърти компромис. Става дума за последното изречение. Става дума за премахване на оставащите блокове в сръбската част. И предлагам да предложим сръбската част на административната граница с самата Сърбия или Сърбия пропър. Председателят казва, това се отхвърля. Четвърти компромис в съществуващия вид. За. Против. Приема се. Кой е Това беше първата част. Кой е за втората част? Против? Отхвърля се. Сега ще гласуваме 50-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 с две устни изменения за, против, приема се. 52 пада. 59 за. Против. Приема се. Компромис 5 за. Против. Приема се. 66 за. Против. Приема се. 67 за. Против. Отхвърля се. 68 за. Против. Приема се. 69. С изключение там, където не искаме да заукрепваме стратегията. Кой е за? Против. Приема се. Компромис 6. За. Против. Приема се. 76-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, приема се. 77 за, против, приема се. 78 в две части. Първа част. За, против, приема се. Втора част за, против, приема се. 79 за, против, приема се. Седми компромис за, против, приема се. Осми компромис Против. Приема се. Сега гласуваме 73-то изменение. 73-то изменение. Съсусно изменение. Кой е за? Против. Приема се. 90. За. Против. Отхвърля се. 91. За против, приема се. Компромис 9 за, против, приема се. 93 за, против, приема се. 94 за, против, отхвърля се. 95 за, против, приема се. 97 за, против, приема се. 98 за, против, приема се. 99 за, против, приема се. 100 за, против, отхвърля се. 101 за, против, приема се. 102 за, против, Приема се. 103 за. Против. Отхвърля се. 104 за. Против. Отхвърля се. 105 за. Против. Отхвърля се. Компромис 10 за. Против. Приема се. 113 за. Против. Отхвърля се. Да проверим. 113. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 27 за, 41 против. 114 за, против. Отхвърля се със същото мнозинство. Искате да проверим? Край на гласуването. 28 за, 37 против, отхвърля се. 116 за, против, приема се. Компромис 11 за, против, приема се. 126 за, против, приема се. 12 компромис за, против, приема се. 13 компромис за, против, приема се. 134 изменение за, против, отхвърля се. 135. Трябва да гласуваме до полисис. Не, всъщност гласуваме всичко. Кой е за 135 измерение? Против? Приема се. 136 за. Против. Приема се. 137 пада, 138 за. Против. Приема се. 139 за против. Без гласовете на НП се прие. Приема се. Иска да проверим.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 След вътрешна дискусия в НПС имах, сега имаме мнозинство 55 за, 10 против. 141 за, против. Приема се. 140. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Отхвърля се. Втора част. Отпада. 142 за. Против. Приема се. 143 за. Против. Отхвърля се. Компромис 14 за. Против. Приема се. Изменение 152. За. Против. Приема се. Тук е устното изменение на господин Качин с включване на бивша Югославска република Македония което аз отхвърлям. В текста пише Македония. И трябва да остане така, както е. Във всички резолюции трябва да използваме официалните наименования. Mm-hmm. Можем да кажем, че сме против, но трябва да го използваме. Това ще бъде техническа промяна. Извинявайте. А, ако има нещо, което има политическо значение, това е името. Въпросът съвсем не е технически. Кажете го на македонците. Гласуваме 153-то изменение. Кой е за? Във вида, в който е. Кой е против? Приема се. Вече има решение компромис 9 да бъде из... извадено. Кой е за 154 изменение? За, против? Приема се. 156 за. Против. Беше ясно, че трябва да гласуваме. Беше абсолютно ясно, че е отхвърлено. Малко по-бързо.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 158. Две части. Първата част за. Против. Приема се. Втора част за. Против. Отхвърля се. Да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 30 гласа за, 41 против. 15 компромис. А, извинявайте, 159 изменение за. Против. Приема се. 15 компромис за. Против. Приема се. 163 166 за. Против. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 26 за, 39 против. 16 компромис за, против, приема се. 172 за, против, приема се. 17 компромис за, против, приема се. 176 за, против, Приема се. 177 за. Против. Приема се. 178 за. Против. Приема се. Трето изменение за. Против. Приема се. 4. За. Против. Отхвърля се. 5. За. Против. За. Пето изменение. Против. Отхвърля се. 6 с повече от половината от гласовете. Дори и половината от членовете не гласуваха. Край на гласуването. Сега ще ви помоля да гласувате. 6 за. Против. Приема се. 7 за. Против. Приема се. 8. За. Против. Приема се. 1. За. Против. Отхвърля се. Устно изменение 4. За. Против. Приема се. 2. За. Против. Приема се. Електронно гласуване на окончателния текст. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 62 гласа за, 4 против и 5 въздържали се. Ако господин Танък организира турско кафе, ще направим и почивка за кафе. Има доста изтеглени изменения. Това са все изменения на госпожа Боскурт. Колегите имат късмет. Госпожа Омен Ройтен има ли да каже нещо? Няма. Няма. Първи компромис. Първи компромис за против. Приема се. 69 за. Против. Отхвърля се. 70 за. Против. Отхвърля се. 71 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Отхвърля се. 7... Не. Компромис 2. За. Против. Приема се. 77 за. Против. Трябва да направим проверка. 77. 77. Да, господин Ламстарф. Струва ми се, че в е, списъка за гласуване нещо не е в ред. 77, предложението на господин Хауит, трябва да отпадне, след като 73 и се покрива от 7, компромис 2. Логично е и 77 в такъв случай да отпадне. Докладчикът какво ще каже? Госпожа Олмен. Господин Лансдорф има право. Вчера беше направена бележка от името на господин Хаует. Ето защо затова включихме въпроса в списъка на гласуването. Формулировката е малко по-различна, но ние искаме да се навлиза тук в нова дискусия. Ако е съгласен, За мен това попада в компромиса, но той трябва да даде съгласието си. С господин Обиос говорихме по въпроса. Той днес е болен Така че сега, ако има съгласие, бихме могли да преминем нататък. Then, uh, Mr. Howitt. Господин Хауит, ако идеята беше да се избегне дискусия, тази цел не беше постигната трябва да се... Това е въпрос на, на процедура, така че трябва да спазваме правилата и процедурите и се надявам, че ще остане в списъка на гласуването и ще гласувате. Знаем какво е мнението на докладчика. Така че сега остава комисията да реши. 77. Кой е за? Против? въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да направим електронна проверка. It's open. Uh, Прекратете гласуването. Отхвърля се 26 гласа за, 37 против. 84-то изменение за, против, отхвърля се. Деветдесето изменение в две части. Първа част за, против, отхвърля се. Втора част за, против, Отхвърля се. 91. Първа част за. Против. Отхвърля се. Втора част за. Против. Отхвърля се. Компромис 3. За. Против. Приема се. 98. Отново в две части. Първа част за, против. Отхвърля се. Но отново е, нямаше много добро участие. Втора част за, против. Отхвърля се. 99 за, против. Отхвърля се. 100. Кой е за? Против. Отхвърля се. Компромис 4. За. Против. Приема се. 101. За. Против. Отхвърля се. 103. За. проверка по 101. Айталия. Край на гласуването. 22 за, 43 против. Не, отхвърля се. Относително близък резултат. 103 за, против. Отхвърля се. 104 за, против. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се 29 за, 34 против. Компромис. Извинете ме. Компромис 5. Поправя се председателят. За. Против. Приема се. 105. За. Против. Отхвърля се. Преминаване към компромис 6. За. Против. Приема се. 118 две части. Първа част. Кой е за? Против? Отхвърля се. Втора част 118. Кой е за? Против? Проверка по втора част на изменение 118. Най-вероятно се отхвърли. Трябва да гласуваме, защото имаме гост след това. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7. Кой е за? Кой е против? Приема се. 123. Кой е за? Кой е против? Приема се. Компромис 8. Кой е за? Против. Приема се. 130. За. Против. Отхвърля се. 137 за. Против. Приема се. Проверка. Дами и господа, моля да гласувате. 40-50% понякога не вдигат ръка. So, дори сега при електронното гласуване се забелязва. Чао Станък беше прав, че трябва да направим а, почивка за кафе. Резултата е... е... Приема се 38 за, 25 против. Девети компромис. Кой е за? Против. Приема се. Десети компромис. За. Против. Приема се. 140. За. Против. Отхвърляне. 1. Проверка. Още веднъж електронна проверка. Изменение 140. It's closed. Край. А, а, да. Край на гласуването. 37 за, 29 против. Приема се. 145 се гласува сега. Да, е, е, малко интересна е тази комбинация, която предлага вносителят. Кой е за, против, отхвърля се. 147 за, против, отхвърля се. Е, според дигнатите ръце беше съвсем ясно, че се отхвърли. Хората очевидно не желаят да участват, да вдигат ръце не желаят. Невъзможна е историята, която наблюдавам. Гласуваме отново по въпросното изменение. Край на гласуването. 56 гласа за, 10 против. Съвсем ясно се очерта мнозинството. Още веднъж повтарям, много ви моля, вдигайте ръце, е, не пренебрегвайте гласуването, особено когато искате да подкрепите един текст. 149 в две части. Кой е за първата част? Кой е против? Отхвърля се. Втора част. За, против. Отхвърля се. 151 за. Против. Отхвърля се. 152, 161 за. Против. Приема се. 153 за. Против. Приема се. Рия, много те моля да внимаваш. Е, е, НП обикновено просто не желая да вдига ръце и да гласува. И така, 153. Правим проверка. Край на гласуването. 39 гласа за, 27 против. Приема се. Компромис 11. За, против. Приема се. 157 за, против. Отхвърля се. Компромис 12. За. Против. Приема се. 170. За. За. Против. Сто и седемдесет. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 173. Кой е за? Против. Отхвърля се. 176, две части. Кой е за първата част? Против. Приема се. Втора част за. Против. Отхвърля се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против. Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Приема се 36 гласа за. Преминаваме към 185. Кой е за? Против. Приема се. 187 с изменението кой е са против отхвърля се Триста като допълнение към 13-ти компромис. Кой е за? Против? Отхвърля се. 189. Три части. Първа част. За за, против, отхвърля се. Втора част за, против, отхвърля се. Трета част за, против, отхвърля се. А сега преминаваме към 14-ти компромис. Кой е за? Против. Приема се. Компромис 15 за. Против. Приема се. 209 за. Против. Отхвърля се. Двеста единайсет за. Против. Отхвърля се. 213 за, против, отхвърля се. 215 за, против, приема се. 216 за, против, отхвърля се. 16 компромис за, против, приема се. 217. Три части. Първа част. Кой е за? Против? Отхвърля се. Втора част. За? Против? Отхвърля се. Трета част. За? Против? Отхвърля се. 220. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 222. Кой е за? Против. Отхвърля се. 223. За. Против. Отхвърля се. 224. За. Против. Отхвърля се. Компромис 17. За. Против. Приема се. 228. За. Против. Отхвърля се. 237, мисля, че е наред. Да. 237 за, против, отхвърля се. Извинете, предишното беше 235, а сега 237 за, против, отхвърля се. 238 за, против, отхвърля се. 240 две части, първа част за, против, отхвърля се. Втора част за, против, Приема се. Приема се, да. Компромис 18 за. Против. Приема се. 248 за. Против. Отхвърля се. 249 за. Против. Отхвърля се. 250 за. Против. Резултатът не е ясен. Нека да проверим. 250. Край на гласуването. 10 гласа за, 53 против. Отхвърля се. Компромис 19 кой е за? Против. Приема се. 252. За. Против. Отхвърля се. 10% от е, присъстващите членове участват в гласуването. 252. Това е изменението, което гласувахме. Отхвърли се. Не, не отпада. 22 не беше прието, така че 252. Сега 253. За, против, въздържали се, прием. Отхвърля се. 254 за, против, отхвърля се. Компромис 20. Кой е за? Против. Приема се. 262 за. Против. Приема се. Компромис 21 за. Против. Приема се. 271 е оттеглено, 272 кой е за? Против. Отхвърля се. Компромис 22 кой е за? Против? Приема се. 274 за. Против? Отхвърля се. 277 за. Против? Отхвърля се. 281. Кой е за? против, приема се. 352 за, против, отхвърля се. 282 за, против, отхвърля се. 283 за, против, отхвърля се. 284 за, против, отхвърля се. 285 за, против, отхвърля се. 286 за, против, отхвърля се. 287 за, против, отхвърля се.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 Приема се. 290 за. Против. Отхвърля се. 291. Първа част. За. Против. Приема се. 291. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 292. За. Втора част. Да. Свършихме ли? Значи 292 гласове. Добре, електронна проверка по втората част. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 292 за. Против. Отхвърля се. 293 за. Въздържали се. Против. Отхвърля се. 294 за, против, приема се. 295 за, против, приема се. 298 за, против, приема се. 296 за, против, отхвърля се. 297 за, против, Отхвърля се. 299 за. Против. Кой е за? Против. Отхвърля се. 300 за. Против. Отхвърля се. Господин Ламсторф. Не ви чуваме. Може да използвате близкия до вас микрофон. Не знам кой ми го е изключил. Изглежда Силвио иска да ръководи заседанието. На всички им харесва. 303 за, против, отхвърля се. 305 за, против, отхвърля се. 306 за, против, отхвърля се. 308 за, против, отхвърля се. 309 за, Suéltame. Die Abstimmung ist geschlossen. Es haben sich von den einen. Прекратете гласуването. Само 57 са гласували. Отхвърля се 42 гласа против 309 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. 315 за, против, отхвърля се. 316 за. Zurückgezogen. 317. 317. За, против. Отхвърля се. 318 за, против. Отхвърля се. 319, 326 за, против. Отхвърля се. Двама души са направили едно и също изменение два пъти. Какво се случва тук? Фалс einer der Büros 320. 320. Кой е за 320? Против. Отхвърля се. 321 за. А то също е оттеглено. 322 тогава. За. Против. Отхвърля се. 323. Беше отхвърлено. Беше отхвърлено. Сега сме на 323. Кой е за? Против. Приема се. 324. За. Против. Отхвърля се. 325 за. Против. Отхвърля се. 220, 329 за. Против. Отхвърля се. 331 за. Против. Отхвърля се. 332 за. Против. Отхвърля се. 333 за против, отхвърля се. 334 за, против, отхвърля се. 335 за, против, отхвърля се. 336 за, против, отхвърля се. 337 за, против, отхвърля се. 338 за, против, Отхвърля се. 339 за. Против. Отхвърля се. 340 за. Против. Отхвърля се. 342, 343, 344. Кой е за? Против. Отхвърля се. 345 за. Против. Отхвърля се. 347 за. Против. Отхвърля се 348 за, против. Отхвърля се 349 за, против. Отхвърля се 350 за, против. Отхвърля се 351 за, против. Отхвърля се 354 за, против. Приема се 355 за, против, отхвърля се. 357 за, против, отхвърля се. 359, 360, 361 за, против, отхвърля се. 364 за, против, Отхвърля се 366 за, против. Отхвърля се 367 за, против. Отхвърля се 371 за, против. Отхвърля се 365 за, против. Отхвърля се. 368, 369 за, против. Отхвърля се. 370 за, против, отхвърля се. 372 за, против, отхвърля се. Господин Ламстарп. Относно изменение 373 имаме устно изменение, тъй като това изменение беше изпреварено от събитията. Вероятно сте забелязали, че Конституционният съд в Франция отхвърли закона, който криминализира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 Вече е включено в списъка, каза председателя. Господин Ламсдор казва, че в неговия вариант липсва. Кой е за 373 в правилната версия? Кой е против? Отхвърля се. 376 за, против, отхвърля се. 374. Кой е за? Против? Приема се. 375. За? Против? Отхвърля се. 377. За? Против? Отхвърля се. 378. За? Против? Три седем осем. Кой е за? Против. Отхвърля се. 380 за, против, отхвърля се. 381, 384 за, против, отхвърля се. 382 за, против, отхвърля се. 383 за, против, отхвърля се. 385 за, против, отхвърля се. 76 за, против, отхвърля се. 74 е, за, против, отхвърля се. 386 е, за, против, отхвърли се. 388 за, против, отхвърля се. 390 за, против, отхвърля се. 391 за, против, отхвърля се. 393 за, против, отхвърля се. 396 за, против, отхвърля се. 398 за, против, отхвърля се. Компромис 23 за, против, приема се. 404 за, против. Отхвърля се. 405 отпада. 408 за. Против. Отхвърля се. 411 за. Против. Отхвърля се. Следващите отпадат също. 418 за, против, отхвърля се. 419 за, против, приема се. 421 за, против, отхвърля се. Проверка. Изменение 421. Край на гласуването. Приема се с 37 за, 26 против, 1 въздържал се. 422 а, би трябвало да е свързано с 421. Кой е за 422? Против. Отхвърля се. 423 за. Против. Приема се. Да, да. <clears throat> Прие се. Либералите гласуваха с да. Тоест гласуваха за. Искате проверка? Добре. Ще видите. Four two, three. Four two, three. ist. Die Abstimmung ist geschlossen. I have not a feeling that everyone follows this line. Усещането, че всички следват линията си. Дагин. И 4. 424 са отхвърли току-що. 425 за. Против. Отхвърлено. 426 за. Против. Отхвърля се. 427 за. Против. Приема се. 428 за. Против. Отхвърля се. 429 за. Против. Отхвърля се. 430 за. Против. Отхвърля се. 431 за, против, отхвърля се. 432 за, против, отхвърля се. Компромис 24 за, против, приема се. 433 за, против, отхвърля се. 434 за, против, отхвърля се. 438 за, против, отхвърля се. 440 за, против, отхвърля се. 442 за, против, отхвърля се. 443 за, против, отхвърля се. 445 за, против, отхвърля се. Добре, не е ясен резултата. Ще повторим гласуването с електронни карти. 445 с електронни карти, моля. Четиристотин е изменението. 12 гласа за, 50 против, отхвърля се. 447 за, против. Отхвърля се. 448 за, против. Отхвърля се. 449 за, против, приема се. 450 за, против, приема се. 451 за, против, Не е ясен резултата. Проверка. The Greens voted no. Край на гласуването. Отхвърля се 29 гласа за, 30 против. 4-5-2 за, против. Отхвърля се. Компромис 25. За. Против. Приема се. 455. За. Против. Приема се. 458 две части. Гласуваме първата част. Кой е за глобалната система? Кой е против? Отхвърля се. Втора част за, против, отхвърля се. 459 за, против, отхвърля се. 460 за, против, отхвърля се. 461 за, против, отхвърля се. 6 за, против, отхвърля се. Благодаря ви. Седмо изменение за. Против. Отхвърля се. Осем за. Против. Отхвърля се. Девет и десет. Искам да отбележа, че 9 и 10 не са еднакви. Те се добавят към параграфа с цембо присъединяване. Девето изменение включва целият параграф, т.е. има референция за Open Process, така че не става дума за две идентични изменения. В такъв случай трябва да ги гласуваме по-отделно. Нека гласуваме за девето изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. Десето изменение за, против и то се отхвърли. 11 са против, отхвърля се. 12 са против, отхвърля се. 13 за, против, отхвърля се. 14 са против, отхвърля се. 15 за, против, отхвърля се. 17 са, против, приема се. 18 за, против, отхвърля се. 19 и 20 за, против, отхвърля се. 21 за, против, отхвърля се. 22 в две части. Първа част, кой е за? Против. Отхвърля се. Втора част за против, също се отхвърли. 23 за, против, отхвърля се. 24 за, против, приема се. Двадесет и четири. Господин Ламстаров. По 24-то изменение е внесено устно изменение. И това устно изменение ми изглежда нелогично. Ако условията са на лице, са главата се отваря в рамките на преговорите, ако не се засяга националния суверенитет на държавите. Тъй като отварянето на главите е, е включено в съответните текстове, ми се струва нелогично – ние не можем в момента да провеждаме дебат по същество, казва председателят. В логиката на гласуването влизат и нелогични понякога изменения. Да, но ние имаме устно внесено изменение и по тази причина не можем да гласуваме, тъй като става дума за две устно внесени изменения. Добре, тогава гласуваме по 24-то изменение, без устното изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 25 за. Не, извинете, 26 за, против, отхвърля се. 27 за, против, отхвърля се. 28, 29, 31 за, против, Отхвърля се. 30 за. Против. Приема се. 32 за. Против. Отхвърля се. 36. 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 за. Против. Отхвърля се. 39-40 за. Против. Отхвърля се. 38 за. Против. Отхвърля се. Компромис 26 за. Против. Приема се. 41 за. Против. Отхвърля се. 42 за. Против. Приема се. 45 за, против, отхвърля се. 46 за, против, отхвърля се. Компромис 27 за, против, приема се. Компромис 28 за, против, приема се. 29 компромис за, против, Приема се. 64 за. Две части всъщност. Кой е за първата част? За, против. Приема се. Втора част за. Кой е за, против? Отхвърля се. Едно за, против. Отхвърля се. Две за, против. Приема се. Три за,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 Искам да благодаря не само на сътрудниците, защото работата беше изключително трудна, на всички служители от моята група, на секретарията на комисията искам да благодаря, на моите лични сътрудници. Бих искала също да изразя благодарност на госпожа Обиолц, която е болна днес, да благодаря на всички докладчици в Сянка за отличното сътрудничество. Благодаря. On aurait dû voir le conseiller. Äh, abstimmen und die anderen beiden Abstimmungen nächste Woche machen. Останалите е, текстове, които трябва да се гласуват, е, ще останат за следващата седмица. Сега просто не можем е, да приключим с гласуването. Така че остава ни е, становището по резервационните данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. По тази точка можем да гласуваме. Да. Кой е за изменение 1 до 4? Кой е за, против, отхвърлят се. А кой е за цялото становище? Електронно гласуване, моля. Кой е за становището? А, моля ви, крайно гласуване. Кой е за? Електронно гласуване. Много ви моля, гласувайте. Край на гласуването. Нека да повторим. По о, становището на господин Онгоряно. Да, Траян Онгоряно. Споразумението между САЩ и Европейския съюз относно използване на предаването на резервационните данни. Гласувахме по изменение 1 от 4. Всички, които не гласуват, губят. Е, участвайте в гласуването. Тогава нещата ще са по-лесни. Следващия път така ще процедираме. Онези, които не очакват, няма да има думата. Кой е за изменение от 1 до 4? Кой е против? Отхвърлят се. Електронно гласуване за цялото становище. Now the vote is closed. Прекратете гласуването. 26 за, 12 против, 13 въздържали се. Приема се. Господин Ламсторф. Имахме много е, така, точен график е, и разчитахме на това, че днес ще може да се гласува темата Европейски фонд за демокрация. Утре предстои е, вече друго заседание и ние трябва да се явим с един по-ясен мандат е, от комисията на парламента. Не можем да отлагаме това гласуване. Затова настоявам да, приключим и с това гласуване. Днес има доста компромиси, бързо ще приключим. Председателят съжалява много, но имаше много-много изменения, по които трябваше да се гласуват. И освен това, нашият гост от известно време вече стои пред вратата и ни чака. Възможно е да съм неорганизиран човек, но не мога, не мога да променя нищо. Колега Ламсторов, трябваше предварително да ни е, посочите необходимостта да гласуваме. Аз е, съобщих на секретарията, че можем да отложим гласуването по Турция, но това се отхвърли. Добре, ако приключим парано с срещата с е, министър-председателя, е, нашия гост, тогава ще гласуваме евентуално след тази среща. Около 12 часа ще се опитаме да проведем и това гласуване. Дами и господа, моля заемете местата си. След два часа тежко гласуване, депутатите са малко уморени. Александър седни. Ще гласуваме измененията към резолюцията малко по-късно. Сега искам да приветствам с добре дошъл министър-председателят на Катар, който е и външен министър на своята страна. Благодаря ви много за посещението. Знаем, че в момента Катар играе много важна роля в Близкия изток в промените в Северна Африка, в Сирия. И мисля, че Негово превъзходителство и, пре, и председател на съвета на външните министри на Арабската лига. Мисля, че е от особено значение да чуем неговата гледна точка в тази трудна ситуация, не искам да губя повече време. Веднага искам да ви дам думата. Искам да знаете, че Европейският съюз проявява много силен интерес към укрепване на взаимоотношенията с Арабската лига. Господин министър-председател, имате думата. Благодаря. Ще говоря на арабски. Ако някой има нужда от превод, може да си сложи слушалките. Дами и господа, господин председател на Комисията по външни отношения, Нека Божията милост ви закриля. В началото искам да изразя своята гордост от взаимоотношенията на сътрудничество, консултации и диалог, които съществуват между държавата Катар и различните органи, институции и държави на Европейския съюз. Искам да изразя нашето желание да укрепваме и развиваме тези отношения по регионални международни въпроси, които вълнуват всички ни. Искам да отбележа нашето тясно сътрудничество и консултация по проблемите в е, Либия, Сомалия и Сирия, или по-скоро трагедията в е, Сирия. Това са примери за сътрудничество, които характеризират взаимоотношенията между Европейския съюз и Катар и Европейския съюз и арабските страни. Искам да ви благодаря за любезната покана да говоря пред вашата комисия за визията и политиката на Катар по отношение на промените и структурни трансформации в арабския свят, промени известни като арабска пролет, които с, а, или пролет на арабските народи, които се стремят към достоинство и самоопределяне. Когато е избухнат народни възстания, Властимащите трябва да осъзнаят, че независимо от обстоятелствата, характера на проблемите и нивото на развитие на всяка страна, Активните структурни реформи, отвореността към исканията на хората и сериозен диалог са необходими не само да се запазва, но и да се консолидира стабилността. От самото начало на протестните движения и призивите за промяна, ние в Катар смятаме, че истинските и цялостни реформи са повече необходими, че нещата не могат да останат по-старому, че политиката на отричане не е решение и ръководителите трябва трябва да, да приемат активен подход, като провеждат реформи чрез мислен диалог и а, сключат нов социален договор между държавата и обществото. Ако има какво да ни научи историята, то е, че е напразно да се съпротивляваш на народните вълнения. Ние, както и други, отдавна осъзнавахме, че вулканът предстои да избухне. Нека да ви напомня много доклади на програмата за развитие на ООН за човешкото развитие в арабския свят от началото на 2002 година предупреждаваха съществуването на социално-економическа структурна криза, задълбочаваща се пропаст между власти и гражданите във всички области, срив на образователната система, засилващи се демографски предизвикателства, които се осложняват факта, че повече от 50% от арабите са под 24 години. Следователно, съществува предизвикателството да се създаде голям брой работни места за млади хора, особено безработните вишисти. Това беше бомба с закъснител. Съществуваше и предизвикателството, свързано с структурните дисбаланси в сектора на производство и на регионално ниво. Всъщност, е, селското стопанство и селските региони е, платиха тежка цена по време на промените поради липсата на социално-економическа роля на държавата е, всъщност държавата беше изцяло абдикирала и обслужваше само непродуктивната економика в градските центрове, която се основаваше на опустошителен финансов капитализъм, който не съответстваше на потребностите на развиващите се общества и имаше нужда от мрежа за социална защита. Разбира се, не бива да забравяме и кризата, свързана с липсата на политическо участие, почти пълната затвореност на обществото в ерата на информационната и комуникационна революция вече не е възможно арабските общества да останат затворени за знанието, мрежите и достъпа. Дами и господа, арабските революции бяха наречени от някои като революции на социалните медии, Фейсбук или Твитър, както и арабските аудиовизуални печатни медии, особено арабските телевизионни канали, които изиграха водеща роля при отразяване на събитията и хвърлянето на светлина върху е, събитията. Това са революции за реформа, тъй като те представляват по-широките сектори, региони, тенденции и възрастови групи, въпреки че младите бяха в предните редици. Младите хора винаги са залагали на промяната. Самята, самата промяна, която властите не осъзнаха, че чука на вратата. Управляващите се оказаха политически слепи и глухи. Тук искам да подчертая един много важен факт. А той е, че независимо от общите, от общите културни, социални и политически характеристики на арабските народи, всяко общество си има свои характерни черти, които могат да бъдат групирани в две категории. Първата включва вътрешни фактори, свързани с структурата на обществото, състава, елементите и нивото на политическото и социално развитие. Втората категория е резултат от геополитическото място на държавата, което преминава, която преживява промени. Това е особено важно, когато вътрешните и външните фактори се съчетаят. Сегашната криза в Сирия е най-забележимият пример за това. Дами и господа, от самото начало на арабските революции Катар изигра активна пряка роля в усилията да бъдем в крачка с промените и да предотвратим в максимална степен отрицателни последици. Тунизийската революция и в последствие египетската революция си останаха в рамките на отделната държава, което даде и тон за по-бързи темпове на промени. От друга страна обаче, кризата в Йемен беше свързана с опасност от сериозен взрив, който, ако се беше реализирал, щеше да излезе извън националните граници. Съвета за сътрудничество в залива следователно изигра много важна роля при формулиране на инициативата, която начерта пътната карта за решаване на проблемите. Моделът за решаване на кризата в Йемен е успешен модел за решаване на сирийската криза, като разбира се се отчитат спецификите на всяка криза. В Либия ние от самото начало се опитахме, особено в рамките на Лигата на арабските държави, да предотвратим влушаване на кризата и да създадем механизъм, който да реши проблемите, свързани с неизбежните промени. Катарската дипломация, заедно с братските арабски страни и приятелските европейски страни, изигра ключова роля в оформяне на международната позиция, особено след като Лигата на арабските държави взе историческа позиция. Казвам историческа, защото тази позиция отбеляза началото на основна промяна в ролята и отговорностите на Арабската лига по отношение на е, развитието на арабската пролет е, замрази се участието на Либия в отделните органи. Тези действия бяха прецедент, който след това беше повторен в Сирия, където участието на държава членка на Арабската лига беше замразена по вътрешни причини. Всички от тези, които имат отношение към либийската криза, са наясно, че решаването на арабската че решаването, че резолюцията на Арабската лига изигра ключова роля за приемането на резолюция 1973, която спаси либийския народ. Дами и господа, днес ние сме свидетели на човешка и арабска трагедия, Аз е, имах честа да бъда председател на Министерския комитет е, за Сирия, създаден от съвета на Арабската лига. Заедно с генералния секретар и министрите аз проведах множество контакти с сирийското ръководство и ги е, и, ги, и апелирах към тях да сложат край на насилието. Ние казвахме, повторихме и продължаваме да повтаряме, че решението трябва да остане в рамките на арабската инициатива. И всяко забавяне и всяко загърване на действителността само ще осложни кризата. Убийството на, убиването на гражданите не е решение и залагането на позициите на някои от партиите не решава кризата на сирийския режим. Сирийското правителство твърди, че терористите извършват актове на насилие и не казва, че всъщност то беше първото, което използва военни сили, за да разгони мирни демонстрации на граждани, които искаха свобода и реформа. Сега, след като броят на смъртните случаи след децата достигна повече от няколко стотици, може ли някой да твърди, че тези деца са терористи? А, не, не може да се каже, че тези граждани използват оръжие в самозащита след месеци убийства, арести и изтезания. Сирийското правителство твърди, че съществуването на а, скрити цели, които някои държави са си поставили срещу а, нея, а, е допълнителна провокация. Някои твърдят, че това не е вярно, защото това отразява позицията на международната общност по отношение на потисническата политика, която е осъдена от много държави. Ние, използвахме, ние се обърнахме към съвета за сигурност, за да поискаме приемането на арабската инициатива и да кажем много ясно, че сме за арабската позиция и е, е, позиция, която искаме да е, изпратим на сирийския режим. Посланието е достига. Трябва да се приема това, което е предложено от арабите и което сирийците искат. За съжаление, Русия и Китай наложиха вето. Нашата цел е да сложим край на кръвопролитието и да спасим Сирия. Крайно време е да приемем инициативата на Арабската лига, която се радва на широка международна подкрепа и която се основава на резолюция на съвет на Арабската лига от 22 януари 2012 и 12 февруари 2012. Искам да подчертая необходимостта да бъдат изпратени съвместни войски на а, арабския свят и ООН за Сирия и да се направят всички възможни усилия да се окажат всички на възможни форми на подкрепа, в това число необходимата хуманитарна помощ за сирийския народ. Нашата цел във всичко това е да сложим край на кръвопролитието и да спасим Сирия, защото крайната цел, изразена от всички части на сирийската опозиция, е да се създаде демокрация, която зачита правата на всички. Усилията на сирийския режим да раздуха страховете, които една промяна в режима в Сирия би предизвикала, е, е, противоречи на действителността. Представителите на Националния съвет казаха в изказване на заседанието в Тунис, че опозицията държи на правата на малцинствата и иска те да бъдат третирани като като сирийци в основа на тяхното гражданство. Дами и господа, предизвикателствата на арабската пролет, не са лесни. Всички ние сме наясно с полуките от революциите в света и последиците, които водят. Също така сме наясно, че живеем в глобално село и че ние в Средиземно море и в залива живеем в една къща в това село. Онова, което засяга един, засяга всички, макар по различно време и в различни форми. Има един много важен въпрос, дами и господа, който аз искам да повдигна, за да имаме пълна картина на политическата обстановка. Аз смятам, че, че усилията за реформа няма да постигнат желаните резултати, ако не бъде разрешен палестинския въпрос и конфликта в Близкия изток. Ако този централен въпрос не бъде решен, регионът ще си остане в състояние на конфликт. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин министър-председател. Бих искал веднага да преминем към дискусия. Господин Сола Франка има думата. Благодаря, господин председател. Добре дошли, господин министър-председател. От името на Европейската народна партия ви приветствам много сърдечно. Вие сте е, наш партньор е, от, в рамките на арабската пролет е, и е, времено е, много важен представител на е, Близкия изток, е, особено във връзка с Еритрея. Вие сам изразихте е, съжаление за това, че не бе прията резолюцията относно конфликта в Сирия. Беше, бяхте съвсем ясен във вашето изказване. Ще ви задам един въпрос за Сирия и след това един въпрос за Ирак. Господин министър-председател, смятате ли, че президента на Сирия трябва да бъде изправен пред Международния наказателен съд и както президента на Франция каза, смятате ли, че международната общност би трябвало да се намеси по-активно както и да разбираме това понятие, по отношение на дисидентите в е, Сирия. И вторият ми въпрос. Е, как оценявате ситуацията в Иран? И как е, гледате на проблема във връзка с ядрения конфликт? Знаете, че така, се чуват воинстващи гласове 17 е, спогодби е, има е, с държави на, член, на членки на Европейския съюз във връзка с е, въздушния транспорт. Е, какво ще кажете? Бихте ли подкрепили една, е, е едно спокойство, е, едно споразумение за отворено небе, Open Sky, с Европейската комисия, с Европейския съюз? Господин министър-председател, като докладчик на Европейския парламент за Либия, високо ценя важната роля, която играе вашата страна в освобождаването на Либия от диктатурата. Жестока диктатура в много по-голяма степен, отколкото други диктатури. Високо ценя и ролята на вашата страна, че е домакин на Алджазира, която е важен източник на информация не само за арабските страни, но и за целия свят. На мен ми допада Алджазира. Същевременно искам да ви попитам следното. Имам един доклад на Freedom House, който се позовава на събитието от миналата година и прави анализ на, на политическите свободи и права и вашата страна не е класифицирана като несвободна, но тя е само малко едно място пред Иран и две места преди Саудитска Арабия. Можете ли да ни кажете защо всички тези важни идеи, които току-що споделихте с нас и разбирането ви за избухването на този вулкан, както казахте самия вие. Защо всичко това не се принася и на ваша а, земя в отношенията ви със собствения ви а, народ а, и най-вече по отношение правата на жените. Относно Либия, вие играхте важна роля, но чух също от хората там, че има някои радикални течения, които се подпомагат от части от вашата страна и това може да доведе до назряването на нов вулкан в бъдеще. Относно Сирия, как считате, че бихме могли да подпомогнем на опозицията в Сирия, която е толкова фрагментирана за преодоляване на сегашната трагедия и за решаване на проблемите в бъдеще. Каква роля можете да играете вие в това отношение? Госпожа Неминейцо, господин председател, господин министър-председател, уважаеми колеги, от името на моята политическа група аз искам също да ви благодаря за вашата реч. Имам удоволствието да съм гост на вашата страна. Посетих вашата страна преди 10 години по време на Министерската конференция, която доведе до сключването на споразумението от Доха на Световната търговска организация и се ползвах от вашето гостоприемство. Колегата Салафранка зададе въпрос и аз искам да допълня нещо във връзка с Иран не само по отношение на безпокойствата, които всички ние имаме за ядрената програма на Иран, но и по отношение на всички съобщения, които получаваме за крути мерки срещу населението, особено сега, преди изборите и също евентуално след изборите в Иран. Това е един от въпросите ми. Вторият ми въпрос е какво е вашето виждане за развитието на цените на нефта и газа и за покачването на цените, което се отразява на световната економика. Благодаря. Госпожа Флотър. Благодаря, господин министър може би да кажете нещо повече по отношение на стратегията ви спрямо Сирия. Тук съм. Този край на залата. <laughs> Искате да ме виждате по-добре? Добре, това ми харесва. Искам да ви помоля, господин министър, да поясните в малко повече подробности вашата стратегия по отношение на Сирия. Знаем, че срещата на групата на приятелите на Сирия в Тунис не доведе до резолюция. Вие също споменахте, че би било добре да се разположат сили на ООН заедно с арабски сили в Сирия, но перспективата е доста сложна. По отношение на хуманитарния коридор – в даден момент а, трябва да се поиска от режима да се сложат край на насилието от страна на режима на САД, Ако това не се постигне, какво смятате да направите? По отношение на Русия, смятате ли, че това, което се прави а, от нейна страна, се ползва от доверие? При какви условия Считате, че може да се разположат военни сили в Сирия, без да се стига до военния сценарий, какъвто имаше в Либия. Намирам, че ситуацията не може да бъде прията, така че е необходимо да се обмислят стратегически подходи. Благодаря, Εγώ είμαι από εκείνους που είχαμε αντισταθεί με κάθε τρόπο. Аз съм един от е, представителите на парламента, които е, се обявиха против намеса на НАТО. Е, не съм сигурен, че е, сирийският министр е убеден в това, което каза за съдбата на е, младите хора. В противен случай няма да провежда една толкова е, открита политика в подкрепа на едни определени е, империалистически цели. Ние не знаем, че има публикации на BBC, които твърдят, че още преди е, войната на НАТО в Либия 7000 войници са били е, стати... разположени и изпратени в Бенгази от Катар. Аз не съм абсолютно Обеден, че вие сте се ръководили единственото интереси, свързани с демокрацията и освобождаването на либийския народ от е, диктатора. Затова ви питам какви други интереси сте преследвали и колко ваши войници в момента се намират в Сирия. А по отношение на Иран ще ви попитам също как гледате на нещата там. Що се отнася до събитията в Сирия, естествено ние проследяваме позициите на представителите на различни страни представителя на една военна е, организация е, в рамките на Арабската лига, е, направи едни, от моя гледна точка, много тревожни изказвания във връзка с ситуацията в Сирия. Така че как изглеждат нещата и по отношение на сътрудничеството и съвета за сътрудничество на страните в залива? Ако имате една определена позиция, очевидно е, бихте могли да действате по-решително, включително и по отношение на ситуацията в Палестина. В съвета за сътрудничество на страните от залива вие самите допринесохте много за е, под, оказване на помощ на Бахрейн. Така че какво смятате да предприемете? в рамките на съвета за сътрудничество на страните от залива. А също времено не смятате ли, че определени представители на Либия, а евентуално и на Сирия би трябвало да бъдат изправени пред Международен наказателен съд, за да отговарят за действията си. Благодаря. Добре е дошъл, господин министър-председател, от името на моята група на консерваторите и реформаторите. Аз току-що дадах интервю на телевизия Алджазира и приветствам ви за успеха на Алджазира, която се превърна в международна телевизия и има подкреп, значителна подкрепа от вашето правителство вашето, вашата страна е изтъкнат фактор в, вашата, в региона и съвета сътрудничество в залива. Катар е, се опитва да играе важна роля. Вие сте много богати, населението е малко, също ограничени са и въоръжените сили. Малко понякога ми се струва, че начинът по който показвате мускули в арабската пролет и арабската лига е малко като Давид и Голят. Вие въоръжавате бунтовниците в а, а, Сирия. За съжаление, голяма част от тези оръжия отиват в ръцете на ислямистите и разбирам, че някои от тях се продават на Алкайда в Сахел, което е жалко. Бих искал да чуя малко повече за вашата стратегическа визия за региона. Смятате ли, че има нужда от повече демокрация? Винаги е, съм вярвал в така наречените истински монархи. Е, емирствата в залива се оказват много по-стабилни от фалшивите е, монархи, като династията Гадафи и Мубарак. Може би това е моделът, който застъпвате нещо като конституционна демокрация, малко като Йордания или Марокко. Така че бихте ли ни казали малко повече за това как виждате своя регион и арабската пролет? Очевидно вие вие се променихте от скромен участник в много важен активен участник и някои от нас се чудят за какво всъщност става дума. Господин министър-председател, вие сте наред. Очакваме отговорите ви. I will uh, try to speak in Arabic. Uh, Ще говоря на арабски язик и ще се опитам да категоризирам въпросите и отговорите. Катар, Сирия, Либия, за да можем да обхванем всички поставени въпроси. В началото искам да кажа, че когато обсъждаме Сирия, Следва да подчертаем, че ситуацията там се влушава. което налага и намеса от страна на Европейската е, от е, страна на международната общност. Катар не се намесва в е, вътрешните дела на никоя страна, никога не се е опитвала нашата страна да прокарва своята програма на регионалната или на международна сцена. Катар е малка държава с малко население, но Катар е много амбициозна държава, когато става дума за стабилността на региона. Катар търси мирни решения на проблемите, които съществуват в региона, независимо дали става дума за Иран, за Сирия или за Израело-палестинският конфликт. Ние вярваме, че в нашата част на света има редица проблеми, които изискват засилено сътрудничество, както на ниво арабски държави, така и на международно ниво. Ние наблюдаваме ситуацията в Сирия, както и в Либия. Катар не е съседна на Либия държава, но въпреки това ние видяхме, че Кадафи използва своите танкове и самолети срещу собственото си население, срещу невни цивилни граждани и че имаше хиляди протестиращи, които бяха хвърлени в затворите. Вие видяхме колко брутален е режима и колко крути мерки предприема срещу протестиращите, как се убиват невинни граждани в Либия, само защото са се осмелили да поискат промяна. Катар реши, че трябва да се намеси и да направи нещо. Вие казахте, че е имало 7000 катарски войски в Бенгази преди да бъдат разположени войски на НАТО. Но това е погрешно. Ние нямаме 7000 войници във въоръжените сили на Катар. Откъде можем да вземем 7000 войници, за да ги изпратим в Бенгази? Но ние изпратихме помощ в Бенгази. НАТО беше помолен от ООН да се намеси, създаде се коалиция. Ние се сътрудничихме с тази коалиция, защото искахме да не се допусне кървава баня в Либия. Когато беше взето решението на конференцията в Париж на времето, ние решихме, че ние сме неразривна част от международната общност и ако международната общност счита, че трябва да се създаде коалиция, за да се намеси в Либия, тогава ние би трябвало да участваме. На времето ние искахме просто да се сложи край на кървавата баня. Бояхме се на времето, че докато се вземе решение от а, страна на съвета за сигурност, ще бъдат разрушени градовете, където имаше бунтове. Ние не искахме това да се допусне. Когато се опитахме да помогнем на либийските граждани, тази помощ беше насочена именно към тях чрез Международната коалиция. Ние нямаме някакъв интерес в Либия. Ние сме отделили огромни средства, за да осигурим помощ за цивилните граждани в Либия. Вие всички знаете. че не беше лесно да се работи с либийското ръководство на времето. Ние също знаем, че имаше много международна намеса. Ние съжаляваме, че режимът на Кадафи Ние не съжаляваме, че режимът на Кадафи а, падна, защото той беше толкова жесток към собствения си народ, към останали части на света. Това е режим, който стоеше зад множество нападения в различни точки на света. Някои от вас а, споменаха зараждането на ислямистски групи в Либия. Бих искал да подчертая, че ислямистските сили са неразривна част от нашите общества. Вие сте демократи. Е, вие уважавате свободата. Ние уважаваме е, правото на европейските народи да избират своите лидери. И считам, че лидерите, които бяха избрани от е, народите на, на Египет, на Тунис, на Либия, трябва също да се ползват от подобно уважение. Ако тези хора са решили да изберат ислямистски лидери, това ще бъде за първ път в нашия регион ислямистски партии да поемат властта. Но хората трябва да решат дали искат тези сили да са на власт или не. И ние трябва да уважаваме тази свобода на избор. Не бива да се боим от ислямски правителства като такива. Ние считаме, че всички партии, фракции, които са свободно избрани от своите народи, трябва да бъдат уважавани и това се отнася и за лидерите, принадлежащи на, към исламистски партии. Но ако трябва да избираме между режима и народа му, тогава ние ще сме на страната на народа. Не можем да приемем това, което се случва сега в Сирия, отвличането, убийствата на невинни граждани. Има редица инициативи, които бяха предприяти през последните 6 месеца относно Сирия. Ние се опитахме мирно да се намесим, за да бъдем посредници в постигането на споразумение, на компромис в Сирия сирийското ръководство беше помолено да си сътрудничи с а, арабските а, лидери, за да се постигне компромисно решение. За съжаление, всички наши опити се оказаха безплодни. Това, на което сме свидетели, е, че има опити от страна на сирийския режим да печели време, да маневрира, за да разреши проблема чрез сила и насилие. Считам, че сирийският народ заслужава нашата подкрепа, заслужава нашата помощ. Ние бихме искали да се разреши този проблем по мирен начин. И това е нещо, за което призоваваме и към което се стремим, за да можем да защитим в по-голяма степен сирийският народ. Проблемът е обаче в това, че сирийският режим възприе използването на брутална сила, на танкове, на бомби, на самолети срещу собствения си народ. От самото начало имаше мирни демонстрации в Сирия, въпреки всички опити от страна на, Европе... на международната общност и на арабските държави да допринесат за постигането на компромис, режимът продължава да е твърдо решен брутално да потиска протестите. След 10 месеца хората от Сирия също избраха да използват сила, защото считат, че тяхното страдание не е отекнало в достатъчна степен тук в Европа. Ние не се интересуваме дали в опозицията са включени ислямистски партии или членове, хора, които симпатизират на, на Ал-Кайда, но аз не считам, че това трябва да е причина да не направим нещо за сирийците. Не считам, че исламистите трябва да се третират по този начин. Не трябва на тях да се гледа а, толкова, те, да бъдат гледани от страна на Европа под лупа. Защото в а, много от мусулманските страни а, те са а, избрани, но а, не се признават от Европа, както беше случая с Алжир, други държави, например Палестина. Но да се върна на Сирия отново. Ние не искаме непременно да се стига до военно решение в Сирия. Ние не сме за военни решения, но искаме да позволим на сирийските граждани да изберат демократично своите лидери. Ние сме за реформа в Сирия, но считаме, че процеса на реформи няма да започне от сегашния режим. Той ще започне от гражданите на Сирия, от техните искания. Ситуацията се развива в Сирия и се надяваме, че ще се стигне до момент, в който сирийските граждани ще постигнат това, към което се стремят. Унези от вас, които говориха за ситуацията в Сирия и как да се справим с тази ситуация, дали трябва да се изпраща хуманитарна помощ в Сирия, ние в Катар поискахме да се създаде арабска ски сили за мир, които да бъдат разположени в Сирия, да сложат край на кървавата баня там и което да ни позволи да осигурим хуманитарна помощ за сирийския народ, помощ от която той се нуждае. Когато говорим за намеса, винаги се задал въпроса, защо се прави това. Ние искахме да има намеса в Либия, искаме намеса сега в Сирия. Ние нямаме особени интереси в Сирия. Единственият интерес е да защитим сирийските граждани. Това е което ни интересува. Искаме да се намери решение на задънената улица, в която се оказва страната в момента. Сега, относно Иран. Искам да помоля Европейският парламент да прояви повече разбиране. Не считам, че Европейският парламент трябва да разглежда въпроса едностранчиво. Ние говорим за хуманитарна криза и трябва да направим нещо, трябва да избрави, изпратим мирни сили не искаме да се изпращат войници или самолети или танкове в Сирия. Това, за което призоваваме, е да се изпратят миротворчески сили, за да не сме свидетели повече на тези кървави сцени, които се излъчват ежедневно по телевизията. Това е нещо, което не се нуждае от прекалено дълъг дебат. Зная, че има лобита във всички организации, включително и в е, Европейския парламент, но бих е, ви е, посъветвал да гледате на въпроса по рационален начин. Сега нека да се върна към Иран. Ние сме против всякаква военна намеса. Военна намеса там. Ние сме за мирно решение в Иран. Иран е наш съсед. Иран е много важна държава в нашия регион. Ние искаме да разрешим проблема в Иран по дипломатичен начин по пътя на дипломацията. Искаме да се намери решение с Иран, като се използват каналите на дипломацията. Това ще бъде най-лесният вариант. Както вече казах, Иран е важен фактор в района, играе изключително важна роля в нашия регион и ако аранците са прави в твърденията си, че тяхната ядрена програма е за граждански цели, трябва да приемем това. Иначе, обаче, трябва да се стигне до решение, ако се окаже, че това не е така. Ние сме за използване на мирно използване на атомната енергия. И не искаме ядрената енергия да се използва за насаждане на надпревара във въоръжаването в региона. Но ако трябва да се стигне до решение, това трябва да стане с участието на държавите от региона. Сега бих искал да се спра на Катар, на моята страна. И това е последната тема, която искам да засегна. Бих искал да отговоря на въпроса за положението на жените в Катар. Жените в Катар а, участват в политическия живот на обществото. Имаме а, жени министри. Освен това, искам да подчертая, че нямаме в а, Катар политически затворници. Имаме нова конституция на Катар, конституция, която беше приета чрез референдум. Това не е конституция, която беше прията от правителството. Тя беше прията след а, референдум, в който можеха да се произнесат всички катарски граждани. Ние държим на свободата на медиите, на свободата на мнението. Имаме избори, имаме а, парламент, имаме също търговски а, камери, където също се избират членовете. Когато говорим за правата на човека, правата на работещите, трябва да подчертая, че в Катар се зачитат всички тези права. Вие споменахте доклад на една организация, която е близка до Съединените щати и Европейския съюз, но бих искал да подчертая, че следващата година ще имаме избран парламент. Това беше заявето от а, а, лидера на страната ни. И искам да ви уверя, че работим по създаването на демократични институции в нашата страна, както в економическата, така и в политическата области. Разбира се, винаги може да се критикуват а, някои аспекти на това, което се прави в Катар, но от наша страна ние винаги сме уважавали критиката, защото тя помага да се подобрят нещата. Искам да ви благодаря за поставените въпроси. Ако имате допълнителни въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Благодаря, господин министър-председател. Четирима от колегите пожелаха да зададат още въпроси. Ще ги помоля да се ограничат до една минута. Регламент една минута. Госпожа Ромеро първо. Благодаря, господин председател. Добре дошли, господин министър-председател. Ние ценим много вашата позиция в начало на Арабската лига. каква подкрепа отказвате на салафистското движение? имате ли някакъв фонд? от който отделяте средства с, като а, пряка помощ. Тук в ляво съм седнала. Тоест, какви суми отпускате, какъв е контрола, който упражнявате върху този фонд? Проблемът се изразява в това, че салафистите са ислямистско движение. Но първоначално а, с а, така, окон към тероризма. А днес а, знаем как се развиха нещата и с някои части салфийски милиции в Ливия и с редица други техни изказвания по отношение на е, университетското образование, на е, това как би трябвало да се обличат жените е, и така нататък. Вие имате този фонд. Мислех, че е фонд за демокрация. Искам да ви поздравя за постиженията. За много кратко време Доха се превърна в един от центровете на световната политика. Поздравявам ви и за Ал Джазира. Искам да ви помоля за коментар. Как виждате евентуалното развитие на палестинско-израелския конфликт. Очевидно е, че решението с двете държави, което подкрепяме и което очакваме, се, уча, се очертава като Фата Моргана а, с оглед на политиката на селищата, които непрекъснато се изграждат. Второ, съгласен съм с а, това, което казвате за необходимостта да зачитаме резултатите от демократичните избори трябва да зачитаме резултатите от изборите в Палестина. Искам вашия коментар по това. В нашия парламент не ни е, хареса е, намесата на съвета за сътрудничеството в е, е, залива и за изпращането на войски. Не смятам, че това е най-добрият начин да се търси решение на проблемите. Господин министр-председател, вие анализирахте хода на революцията. Съгласен съм с анализа. Как виждате обаче изходът, резултата? Разбира се, революцията е процес. Но да вземем за пример Египет, например. Някои казват, младите искаха повече свобода. Сега обаче броят на политическите затворници е по-голям, отколкото при Мубарак. Хората искаха повече, по-добре функционираща економика, повече благоденствие. Сега економиката върви надолу. Египет ще изпита економически проблеми. Така, как виждате ситуацията в Египет? И също така искам да ви попитам, как гледате на ситуацията в Бахрейн? Както вече споменах, революцията беше прекратена от намесата. Как гледате на ситуацията там? Поздравления е, не само за постиженията в Близкия изток, в областта на международната дипломация, патронната дипломация, но и, ди, но и дипломацията в областта на прекрасната а, игра в футбол. Господин министър-председател, позволете ми също един кратък коментар и въпроси. Ние ще изслушаме естествено различни позиции относно случващото се в е, вашия регион и тогава вече ще формираме нашата позиция. Е, естествено, е, това, което ще ни кажете и ни казвате тук, ще изиграе една много съществена роля. Няколко думи показаното от колегата Ручек. Революцията изяжда децата си. Имаше една книга с подобно заглавие в Германия. И тъй като вие говорите за Твитър, е, аз мисля, че трябва да мислим за тези, които губят от промените, за губещите. Това е една тема, която е доста проблематична. Западните фундации е, като че ли е, започват да усещат тези проблеми и трудности. Има едни парични суми от арабските страни, които по време на е, изборите е, потекоха към е, Египет и към други страни от арабската пролет и Тунис, например. Така че, имайки предвид египетския опит, ще кажа, че в Сирия приемам, че режимът или ще промени тотално действията си, или ще бъде сменен. И в този смисъл ви благодаря много за това, че вие подкрепихте и някои наши виждания в това отношение от името на Арабската лига. Но също времено се тревожа за съдбата на християните. В рамките на един революционен процес, който уж така върви под знака на демокрацията, започват обаче преследвания, гонения на християни, на коптиите минават от другата страна на барикадата. Това е нещо, което не бива да допускаме и няма да го приемем как е, можем да установим е, повече справедливост за хората и от е, другите религиозни общности в арабските страни. Ще ви бъда много благодарен, ако отговорите и на този въпрос, господин министър-председател. Благодаря, господин председател. Преди да премина към конкретния отговор. Ще се спра на въпроса за това каква съдба бих отредил на сирийския президент. Смятам, че всеки, който извършва престъпление срещу собствения си народ, би трябвало да бъде изправен пред Международен наказателен съд. А що се отнася до ролята на съвета за сътрудничество и споразуменията, които той подписва, е, е много голяма. Много важни са тези е, споразумения е, за въздушния транспорт. Вие знаете, че това е един много, много голям форум, един много голям орган, който на практика проправя пътя на европейските страни към арабския свят. Исламистските и салафистските е, движения бяха също посочени. Е, салафистите не са терористи. Е, аз не съм теолог, не съм богослов, но а, е, се гордея, макар и да не познавам толкова добре корените на моята религия, че съм мисиоманин. Всеки, който извършва добро, който прави добро, е един мисулманин, който се опитва да живее съгласно е, нашите правила. Нашите религиозни правила. Салафистите в никакъв случай не са терористи, обаче те са е, мюсюлмани. Е, знае, че не е популярна тази теза е, и едва ли ще спечеля вашите симпатии, но си позволявам да говоря съвсем откровено. Знаете, виждате, че смесвам езиците. Говоря на английскито на арабски. Английският при нас е вторият език, тъй като ние сме били британска колония в някои случаи, когато е, нещата е, по-лесно се изразяват на арабски, преминавам на арабски. Същевременно в някои случаи, като че ли установявам така, една тенденция, всичко, което е свързано с исляма, да се приравни с престъпност. Не, не е така. Е, това само ще изостри е, конфликтите. Ислямът не е непременно терор и тероризъм. Да, естествено имаше ислямистски е, режими, които години наред потискаха народите си. и сега, както виждате, обсъждаме въпроса къде точно трябва да дават отчет за своите действия и кой да им търси отговорността. Ние винаги сме смятали, че народът е този, който би трябвало да ръководи нашите действия, грижата за народа. Независимо от това дали става дума за християни или не християни, ако хората са част от населението на една страна, независимо от това къде живеят, дали в Сирия или в друга е, арабска страна, те би трябвало да се ползват със същите права, както и всички останали. Зная за информацията, е, че се злоупотребява в момента именно и че се ограничават правата на е, християнските общности. След толкова много десетилетия диктатура в Либия, там няма държавна структура, там няма държавно устройство, няма ред в Тунис. Все пак липсва този хаос, който сега наблюдаваме в Либия. В Тунис имаше някакви институции. Основите на държавното устройство бяха запазени. Докато в Либия нямаше институции, там имаше само някакви е, групировки, някакви е, обединения на племенни блождове. И за това първо трябва да се изгради държавата в Либия, трябва да се е, създадат съответните държавни структури. А когато говорим за това, а, ние не правим разлика между ислямисти и неислямисти. Трябва да се ръководим от нормите на международното право, от нормите на международната общност, ако щете. И когато някой е нарушавал законите, той трябва да бъде изправен пред съда и да отговаря за своите действия, независимо от това дали е мусулманин, е, дали е християнин, дали е копт, дали е, е представител на друга етническа или религиозна общност. Ние не говорим в този смисъл за ислямисти и неислямисти. Важното е всичко да е конституционно и законосъобразно. Да, сега на вашия въпрос, господин председател – Нека да вземем е, и живата революция и революцията е, на е, младите хора в интернет, Твитър, революцията в Тунис. Как точно това се отразява на управлението? Добре, когато става дума за монархия, имаме династии и властта се предава от бащата на сина или по някакъв друг ред. Но има страни, в които няма такава традиция и е, които не желаят, е, така да се каже, династично управление, не желаят е, държавния глава да предава е, властта непременно на сина си. Естествено, че когато говорите и поставяте въпроса за парите, това е въпрос, който трябва да се проучи и то много стриктно, много точно. Ние имаме предвид е, проучване е, на е, паричните потоци на източниците и в арабските страни. Ние нямаме специален фонд или бюджет за салафистите. Имаме една организация, която събира дарения от граждани, от целия народ е, отпускат се е, средства и от някои е, други институции и в Централната банка се съхраняват съответните средства, след това се изграждат джами, училища и други заведения. Предполагам, че и при вас има такива благотворителни организации или фундации, които събират по този начин средства и ги използват за общ общество полезни, обществено полезни цели. Но при всички положения ние нямаме фонд, който да подкрепя едно определено движение или течение в рамките на исляма. В Корана изрично е казано, никой не бива да бъде принуждаван да прави каквото и да било. И сега въоръжените сили в Бахрейн. Катар няма войски в Бахрейн. Военните части, които навлязоха в Бахрейн, навлязоха там по силата на едно старо споразумение между държавите в съвета за сътрудничество на страните от залива. Има едни определени условия в правилника на съвета за сътрудничество, които предполагат при определени е, обстоятелства, когато дадена държава се чувства застрашена в своята независимост и сигурност, тя може да поиска военна помощ от е, друга държава, членуваща в е, съвета, по същия начин, както е, изглеждат нещата и в НАТО може да се действа между държавите, членуващи в съвета за сътрудничество. Така че тези войски от е, Катар е, всъщност са е, изпратени там с цел най-вече да защитят гражданското население. Надявам, че проблемът много бързо ще бъде решен. Има всъщност конфликти е, между две е, движения, две е, големи групи в народа на Бахрейн. Поставяне вече въпроса за това кой точно е нарушил законите на страната, но аз смятам, че няма нужда да говоря в момента за Бахрейн. Въпросът е, че в региона. Ние сме е, действали именно по силата на това старо споразумение. Това е нашата действителност в този регион. Ние се опитваме всеки път е, да решаваме проблемите по мирен начин, е, в рамките на диалог, да се съобразяваме най-вече с потребностите и желанията на народите. Нашият емир обикновено казва, че реформите, независимо от това дали са спуснати отгоре надолу или тръгват отдолу нагоре, би трябвало да се провеждат не с бомби и с сила и с оръжие, а да се провеждат именно мирно. Много се надявам, че съм отговарял на вашите въпроси. Ако съм пропуснал някакъв въпрос, не е умишлено. Да, вярно. Е, поставихте въпрос за Палестина и за Египет. Както знаете, в съвета за сигурност е, е, се подготвиха резолюции, които обаче е, не се зачитат от Израел. Ние бихме желали да се създадат две държави в границите от 67 година. Ако обаче това не стане, не ни се иска в никакъв случай да оставяме тази, този часовников механизъм, така да се каже, бомба с часовников механизъм на следващите поколения. Междувременно се промени качеството на е, съседството с Израел. Арабските народи, арабските правителства трябва да се съобразяват с мнението на Израел. Не могат да го игнорират. Но ако конфликта не бъде решен, както ви казах, оставяме в наследство една бомба на следващите поколения. И би трябвало отново на основата на международното право и на нищо друго да решим проблема с двете държави. يتكلم عن إذا كان ممكن توقيع اتفاقية някой спомена постигането на споразумение за отваряне на въздушното пространство на страните от залива. Аз съм застъпник на идеята за отворено въздушно пространство както в Европа, така и в залива. Смятам, че това ще повиши тури, ще засили туризмът, ще засили контактите и е, между хората и при всички случаи е нещо положително. Ще предам това послание на моите колеги в съвета за сътрудничество. Благодаря, господин министър-председател. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост, за това, че така откровенно обсъдихте тези важни въпроси с нас и че ние ще продължим контактите и разговорите, тъй като е, има редица въпроси от общ интерес. Е, желая ви полезен и приятен престой в Брюксел и е, да се върнете живи и здрави от дома. Thank you.